Bonjour à toutes et à tous. Avant de Добър ден, дами и господа. Днес ще има четири гласувания. Не трябва да създават проблем, но искам ясно да кажа, че всички трябва да имат картата за гласуване. Ако не е с вас, моля, помолете някой да ви я донесе. Така. Всички имат каквото е необходимо. Дисциплината е отлична. Да започнем. Получили сте предложения дневен ред. Смалявам се да кажа, че предполагам, че всички са съгласни. Ако няма възражения, приемаме дневния ред така в вида, в който е. Добре. Приете от дневния ред. За мен е удоволствие да представям Малкъм днес. Искате думата ли, колега? Имам съобщение от председателя, именно да знаете, че се предава в мрежата днешното заседание и се надяваме, че много хора ни слушат. Имаме и последната версия на писмата, в, пусната в мрежата. Има и разпечатки близо до входа. Вие сте получили имейл, ако сте абонирани за електронната поща. Последната версия включва всички точки от дневния ред, както и протокола от последните заседания от 10 януари, 25 и 26 януари но и също интернес, интересна информация за две консултации по търгове. Председателствата пита дали има технически проблем. И explique comment le réseau européen des entreprises имаме и обяснение как работи а, Европейската мрежа за предприятията, за да могат да се възползват а, максимално от преимуществата на единия пазар. Това беше всичко по съобщенията на председателя. Не виждам протоколи, каза председателката. Можем сега вече да продължим нататък. Към същинската ни работа господин Мандас ще ни разкаже неща по въпроса на именование на текстилните влакна. Давам му думата. Благодаря, като докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря, всъщност това е докладчика, да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. В момента, тъй като на първо четене на 18 май с голямо большинство приехме предложенията с подкрепата на всички политически групи. Много от измененията бяха, разбира се, технически, но някои бяха и от политическо и същ, естествено естество, например а, използване на езика, независими символи и клаузи за преразглеждане. В момента съветът под председателското, унгарското председателство а, и се радваме на все по-голяма подкрепа за нашите изменения. Например, получихме писмо в подкрепещо от асоциацията от, на, относно материали, които са от животински происход, текстилни материали от животински происход. Получихме и писмо от Холандския парламент, че те също подкрепят а, този документ и така лека по лека правим напредък, бележим напредъка. Приехме много технически изменения, предложени от съвета и вече ги включихме в нашето първо четене, но все още има някои неща, които предстои да бъдат обсъдени. И фактически аз отново поставям на масата някои упростявания, пояснения по вече приети изменения след е, първото четене. Например, отново въвеждаме изискването да се постави, е, да се посочи страната на происход при внос от трета страна. Това е в духа на предложенията на комисията от 2005 година, но в съвета за сега няма напредък по това. Искам само да кажа, че липсата на хармонизирани правила за пазара по происход създава малко трудности за европейските фирми и това също едно неудобство по отношение на трети страни, като Япония, Япония, Австралия и така нататък, тъй като те изискват да има маркировка за происход при внесени стоки. И ние с големите марки Nike, Adidas, Puma и други сме го обсъждали. Обсъждали сме кои са а, и такива фирми, които продават на глобалния пазар, те използват тази маркировка за происход, тъй като са задължени, когато го произвеждат, да речем, за износ в Съединените щати. Затова смятам, че а, това ще продължи в този дух и в съвета вероятно ще намерим решение на въпроса. Смятам също, че от полза за потребителя да знае къде е направен продукта, къде е изработен продукт, ако е изработен в рамките на Европейския съюз, например, поне потребителя ще знае, че се съблюдава европейското законодателство от страна на производителя и ако а, а, щом целият свят иска, иска тази маркировка Made in или произведено в, а, мисля, че трябва да дадем на нашите производители същите шансове и същото равнопоставеност, ако те желаят и възнамеряват да излезат на глобалния пазар. И това допринася също за намаляване, тази маркировка за происход, намаляване на а, фалшификатите, подправените стоки, а освен това а, цялата тази схи, а, доброволна схема за а, отбелязане на происхода. А, сега в момента много а, така са заблудени потребителите дали е във Виетнам, дали е в Пакистан и така нататък. И накрая някой слага маркировка, произведено в Италия или където и да било и това е подвеждащо. Значи, според мен, трябва да си преразгледаме този, това положение, да приеме много ясно законодателство. Ние го предлагаме като доброволна система, т.е. може и да се включиш, може да, се, да, да не се включиш. Аз тази част, която се отнася за текстилни продукти от животински происход, искаме да въведем а, едно, един текст. Но в момента много от продуктите, да речем, които са на мода, съдържат животинска а, кожа е, и така нататък. И за това а, смятам, че е важно това да бъде посочено. Тъй като е много трудно. Аз съм трудно е да се разграничи, да се направи разграничение между истинска и изкуствена кожа. Трудно е наистина потребителя сам да направи това разграничаване между истинска и изкуствена кожа. В европейското законодателство го има само за кожата, но ако има и други продукти, отсъства. Така че риба и, извинете, кожа и други трябва също да бъдат включени в законодателството по отношение на текстила в момента саморегулиращите мерки са доброволни и те доказаха, че са не, доказа се, че са недостатъчни. И сме, мисля, че, например, много потребители страдат от алергии, да речем, ако носят на артикул от а, е, изкуствена, а не от истинска кожа и животинска и затова е важно те да знаят предварително. По този въпрос е, в момента сме в преговори с унгарското председателство и се надявам, че ще стигнем до решение на въпроса. На следващо място ще се върна към клаузата за преразглеждане. Нашата комисия в парламента прие много неща, т.е. ние искаме, е, за които искаме да въведем след като се проведе оценка на въздействието. Искаме да попитаме комисията дали са започнали вече с това проучване, защото те дадаха така знак преди около една година, че ще го сторят, но искам да знам дали наистина са започнали с това е, изследване. Не съм чул нищо по този въпрос, няма консултации по този въпрос и може някой тук, ако има представител на комисията, да даде отговор на моя въпрос. Тъй като в това изследване а ние също питаме по въпроси за продажбите по интернет, които се увеличават. Дали е а, разумно и практично да се въведе европейски размер а, за текстилни произведения или други етикетиращи инструменти, не само тези, които са поставени на самия артикул, да речем има други техники, които могат да бъдат използвани. И за това имаме нужда от това изследване, за да видим дали ще е скъпо, дали е ре, разумно, ре, реалистично т.е. да се отворят вратите за нови, модерни и налични технологии за даване на информация на потребителя. И е, то на едно европейско ниво да работим. Имаше едно недоразумение с съвета, тъй като ние поискахме да се посочи материалите, техническите влакна, не с думи, не с език, е, но да речем с някакъв код или едно европейско унифицирано име, буква или нещо такова. Но всъщност аз го обсъдих. Това беше по времето, когато не използвахме толкова. Когато, сега вече използваме 23 езика и е трудно да бъде на език някакви. За това е най-добре да е с едно име, едно е унифицирано име или или някакъв код или нещо подобно, но оставам пазара да реши, но пак казвам това изследване и един тур от консултации, кръг от консултации ще са ни много необходими, за да видим дали няма да е прекалено скъпо, т.е. дали, е, дали е реалистично. Искахме а, и по тази клауза за преразглеждане след 18 месеца парламента да може да добави неща към този регламент ако се съгласим с доводите, които ще проистекат от това изследване. Значи след 18 месеца да имаме шанс нашия, по време на нашия мандат да създадем някои някои подобрения в регулаторната база. Мисля, че вече казах почти всичко. Ние също така подобрихме текста относно самонаетите шивачи. Така че няма да се разпростирам по това, но не, това не значи, че че не може да по, по, направите поръчка а, по телефон, по интернет. В случая ние се грижим най-вече за дребните шивашки предприятия. По отношение на тестуването в лабораториите имаме съответен текст. Искаме да въведем взаимното признаване. Ако в една лаборатория в Европа е одобрено, значи е, може да бъде пуснато на целия европейски пазар. Не включихме, извадихме играчките няма вече да има играчки, тъй като има директива за тях. Но оставаме за меките шапки и текстил за тях. Филц. Искам, значи, отговор, повтарям, кога комисията и дали е почнала изследването. И след като чуя изказването на колегите, може да реагирам. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Мандър, за вашата подробна презентация. Жалко е, че нямаме повече време за въпроси и отговори, тъй като има представители от съвета и от комисията, които ще се изкажат в края на, дискусията. Ще дам думата на госпожа Коми. Тя замества госпожа Сартори като докладчик в Сянка. И после още двама оратори. Някой друг няма я всъщност. Друг? Да, няма ги другите. Ще видим. Матео Салвени и него го няма. Така или иначе, госпожа Сартори, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Говоря от името на нашата колега Лара Коалами, която днес е възпрепятствана да присъства. Ще дойде едва по-късно тази вечер. На 18 март ще се гласува и това ще бъде една важна политическа основа за нас, за да можем да постигнем обхвата, който желаем, аз мятам, че наистина са добавени важни изменения към оригиналния тест и ние ще ги защитим в преговорите с съвета. Първо, стандартите за происход на продуктите да остане за второ четени. Двете системи на етикетиране, едната задължителна за текстилни продукти, които идват от извън Европейския съюз и другата – която е доброволна за текстилни произведения вътре, които се търгуват вътре в Европейски съюз. Две са целите залегнали тук, но по същество ние целим да засилим защитата на потребителя и по този начин да гарантираме положение, при което потребителите знаят не само откъде произхожда стоката, но и да ги подкрепим по отношение на цената като имам предвид държави от извън Европейския съюз. Нямаме стандарти все още за индикация на происхода, макар че пет държави членки подкрепиха въвеждането на факултативната система Португалия, Румъния, Литва и още една или две. от една страна, задължителната система тема се счита от съвета за неприемлива. Важно е да се каже, че предложението от 2005 година бе блокирано в съвета в продължение на 6 години и сега благодарение на процедурата за съвместно вземане на решение, тя отново е на масата за дискусии. Важно е да се знае, че парламентът, който разбира се е представител на европейските граждани, слага на масата важни въпроси, които така да бъдат отчетени. Трябва да вземем предвид и да оценим причините за противоречията, елементите на противоречия в документа. Важно е нашите потребители да се добре защитени и трябва да подкрепяме с такива стандарти, които включват индикация за происхода и а що се отнася до другите точки, там няма недоразумения между, с позицията на докладчика. Благодаря. Кристиан Шалдемос. И аз искам да благодаря на докладчика. Той направи много резонни предложения. Изказването ми ще бъде кратко. Принципно препоръките на господин Мандер са добри. Важно е да работим внимателно по този проект и да гарантираме максимално широк консенсус с парламента, за да имаме силна позиция по време на преговорите с съвета. Това е абсолютно необходимо. Тук трябва да постигнем всички съгласия по въпросите – трябва да се осигури ясна информация за потребителя. Това може да стане, ако в проекта се включи клаузата за преразглеждане. И така, мисля, че се движим в правилната посока. Можем да направим допълнителни подобрения, но така или иначе трябва да гарантираме ползи за потребителя. Това ще е полезно и за текстилната промишленост. Господин Мандерс, подкрепям вашето предложение. Наистина се нуждаем от клауза за преразглеждане и то в кратък срок. Това е нещо, от което наистина има нужда. Благодаря. Е, Благодаря за ясното и прецизно изказване. Зелените. Ще бъда кратка. Желая успех на господин Мандърс в преговорите и очаквам с нетърпение крайния резултат. Това беше даже още по-ясно и по-кратко. Спестихме малко време, тъй като малко изоставахме от програмата. Ева Макларкинг. Доволни сме в много отношения от е, проекто регламента на второ четене което е заслуга на господин Мандерс и за, за докладчите в сянка. Връщаме се обратно към опростяването на съществуващият режим. При все това имаме някои проблеми с задължителното етикетиране на происхода. Трябва да се постави акцент върху доброволната система, ако ще се въвежда тя. Не подкрепяме символите, трябва да видим дали те ще са от полза на потребителя. Може, според мен, да го объркат. Комисията трябва да направи проучване преди да излезе с препоръка по въпроса. Така ли, че привещаме приветстваме инициативата за допълнителни проучвания, особено в, в, в контекста на алергичните продукти, които са сериозен проблем за потребителя. Трябва изрично да се визира кожата. Очакваме предложенията по този въпрос. Желая ви успех в преговорите. Чакаме да чуем каква ще е позицията на съвета и на комисията. Фабрит Суинсън. И аз ще бъда кратка. И аз на своя ред искам да похваля текста. Очакваме с нетърпение забележките. Подкрепяме повечето от предложенията. Това е от мен. Ah. Други желаящи за думата? Госпожа Рикуин Перес. Искам да поздравя докладчика за работата, която е свършил. Има едно нещо, което липсва. То е много важно за пълното информиране на потребителя. Ако разгледаме етикетите, ако потребителя се опитва да види какъв тип продукт ще купи, първото, което гледа е размера. как стои въпроса за хармонизацията на размерите. Това го направихме вече за обувките. Според мен това е важен въпрос. Трябва да преминем към единна система за размерите, иначе положението ще става все по-трудно и по-трудно. Много уместен въпрос повдигнахте. Ще дам думата на комисията. Луис Филипе Шерал. а после на Кателина Якова. Господин Луис Филипе Ширал. Благодаря. Както вече сме казвали на други заседания на тази комисия, Европейската комисия подкрепя измененията, въведени от парламента, в частност тези, които визират материалите, извлечени от животни и страната на происход. И по двете изменения, също и по други, смятаме, че трябва да се свърши известна работа по отношение на тълкуването и точния текст на измененията. Според нас в технически план трябва да се направят някои леки изменения. Продължава да е проблем за нас в регламента да се повдига въпроса за независимите символи. Смятаме, че първо трябва да се направи проучване по въпроса, преди да се залегне тази идея в регламента. По въпроса за лабораториите, взаимното признаване не, не е необходимо. В тази рамка искаме да се скъси периода на клаузата за преразглеждане. Смятаме, че трябва да ни се даде известно поле за преценка как да организираме работата в това отношение въвеждаме ново изменение, номер 12, с текст, който фигурираше от, вече в директивите. Смятаме, че няма нужда от това в регламента. Просто се казва, продуктите трябва да съответстват на изискванията на закона. Текстът фигурира в директивите, защото те трябва да дават насоки за транспонирането на правените разпоредби на националното законодателство – това вече не е така при регламента. Също така, започваме и работа по извършването на проучване и на оценка на въздействието от други альтернативи варианти за етикетиране на текстилни изделия. Дори този въпрос да е свързан с регламента, тъй като фигурира в клаусите за преразглеждане, ние вече започваме цялото това упражнение. Още сега ще се опитаме да приключи всичко във възможно най-кратък срок. Не знам дали ще са 18, 16 месеца. Така или че ще ускорим темповете на работата това отношение се надявам през следните две години да можем да ви предоставим научно-техническа оценка, а и становищата на заинтересованите страни по въпроса. В заключение, по въпроса за алергичните вещества, свързани с влакната пак предпочитаме да се извърши оценка, да не се включва такава разпоредба на този етап в регламента. Нямаме яснота в научно-технически план дали влакната при... причиняват алергии. Алергиите обикновено се причиняват от химически вещества, изходни вещества. Ако заложим изискване за алегентите вещества в влакната, може да се окаже, че искаме нещо, което още не е доказано. Ето защо предпочитаме този въпрос да остане предмет на оценката, а не на самия регламент. Сега ще дам думата на унгарското председателство. Госпожа Кателина Якапсо, благодаря ви, че дойдохте днес за това заседание. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за проекта препоръката, която анализираме. Малко информация за работата на работните групи. На 25 февруари проведохме първото заседание за маркирането на происхода. Нещо, което иска господин Мандърс. Някои държави членки има доста категорична позиция по въпроса. Що се отнася до другите предложения за изменения, позициите са доста по-гъвкави. Председателството ще положи максимални усилия за постигането на споразумение между институциите с цел приемане на проекто препоръката по време на унгарското председателство. Следващото заседание на работната група ще е петък тази седмица. Благодаря. Съвсем накратко ще дам думата на докладчика отново преди да ви запозная с графика. Работим в тясно сътрудничество с докладчите в Сянка, затова изглежда, че имаме съгласие по въпроса. Имам следните бележки. Във връзка с това, което бе казано в залата. Независимите символи. Невъзможни се изглежда за текстилните изделия, макар че вече се използват за хранителните продукти. На всички етикети пише 363 E71. Е Тогава потребители разбира ли какъв е символа, а пък е, изглежда, че потребителите на текстилни изделия не са толкова умни. Относно алергичните вещества, както господин Жерар каза, невъзможно да се направи това изследване. За алергичните вещества аз проверих и мисля, че вече има такава възможност. Е, по-късно ще обсъдим отново този въпрос. Крайен срок за изменения 2 март наближава. Разглеждане на, на измененията 21 март, гласуване 22 март. Разглеждане в пленарно май месец. Надявам се да изчистим повечето от проблемите с съвета преди това, също и леките проблеми, които имаме с комисията. Благодаря, господин Мандерс. Спестихте известно време, като не запознахте с графика. Крайен срок за внасяне на изменение след два дни, 2 март, сряда. Решението на координаторите за евентуалният мандат за второ четене е за 22 март. Преговорите със съвета между март и май 2011, на 5 май евентуален триалог в зависимост от резултата от преговорите с съвета. Сега ще се занимаем с трите доклада, касаещи единия пазар. Ще ги разгледаме по-единично, за да бъде по-структурирана дискусията. И трите доклада са тясно свързани. Ще започнем с доклада на тема Управление партньорство в единния пазар. Госпожа Кърнет, имате думата. First of all, I would like to thank all shadow rapporteurs whom we really work. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които работеха с нашия екип. Благодаря и на колегите, докладчиците за бизнеса и докладчиците за гражданите. Ние координирахме своите доклади е, в някои части и помежду си. Относно управлението и партньорството имаше 134 предложени изменения, като ние помежду си дискутирахме тези изменения, съгласихме се да разменим някои от е, измененията, които са предложени по единия доклад за други. Освен това, имаме напредък и в дискусията с докладчиците в сянка относно компромисните изменения. По-настоящем тези изменения са свързани с следните проблеми. Председателката се намесва и моли напускащите залата да пазят тишина тъй като шума е знак за неуважение към докладчицата. Както казах, измененията са относно политическо ръководство, форум на единния пазар, диалог и консултации с гражданското общество, по-добро и по-интелигентно регулиране, информационна система за вътрешния пазар, единни лица за контакт, съгласно директивата за услугите, средства за разрешаване на проблеми, употреба на регламенти вместо директиви, таблици за съответствие за по-добро транспониране и прилагане. Надяваме се следващата седмица в Страсбург да можем да приключим работата си по тези компромисни изменения и да имаме окончателен вариант на доклада. Благодаря. Председателката. Давам думата на докладчиците в Сянка. Благодаря. Искам да благодаря за доброто сътрудничество и за постигнатото. Постигнахме много добри компромисни изменения, но все още има проблеми, които трябва да продължим да разглеждаме. За нас, е, социалистите, е, важен приоритет е отворения диалог с гражданското общество и се надявам, че ще можем е, да постигнем консенсус по този въпрос. Важно е също така да имаме колективни средства за защита. Те вече бяха прияти в връзка с доклада Крайм. И надявам се и тук да можем да постигнем компромис относно на политическото управление. Това също е един много важен въпрос в духа на Лисабонския договор – Имаме сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Това сътрудничество трябва да се вземе предвид, да се подобри синергията. Е, имаме една много добра ситуация относно управлението. Искам да благодаря на докладчика и на целия екип още веднъж. Господин Монтелакака, който е докладчик в сянка от АЛДЕ, а, няма други желаящи за изказване. Сега давам думата на Рулер. Докладчик в сянка, както се вижда, по много въпроси. Благодаря, ще бъда кратък. Вече имахме две, кратка, имахме две конструктивни заседания. Искам да заявя, че Докладчика и колегите работиха много добре в екип. Благодаря им за това. Мисля, че в резултат ще имаме отлични компромиси. Вече отбелязах, че ще оттегля някои от моите изменения в полза на тези отлични компромисни изменения. Мисля, че сме постигнали подходящият подход и смятам, че и другите докладчици ще се съгласят. Благодаря, госпожа Ева Макаки. Аз също потвърдя потвърждавам това. Това е един много добър доклад с добри компромисни изменения. Искам да споделя с вас някои от първоначалните ми мисли относно тези компромиси. Що се отнася до управлението, под, подкрепяме социалистите и демократите. А, освен това, ще подкрепим и зелените в резултат на последната ни среща. Надявам се, че ще можете да подкрепите и моето изменение 170. Ще оценя от ваша страна, ако помислите по това. Относно проблемите, които са топ 20, смятам, че имаме добри компромиси за по-добро регулиране и трябва да го подкрепим. Трябва да поискаме от съвета да изпълнят своите ангажименти за по-добро регулиране. Относно всички останали компромисни изменения, ние сме предпазливи. Стремим се да не изменяме твърде много а, формата на настоящите изменения. Смятам, че трябва да има отделно изменение за колективните средства за защита. Имаше дебата на заседанието на докладчиците. В момента текат консултации. Но като цяло ние сме изключително доволни от е, работата, която извършихме. Alors, monsieur... Благодаря. Господин Денис Дейон отсъства. Може би от е, името на а, независимата левица ще има желание да се изкажат. Благодаря. Има ли други желащи за изказване по доклада? Има три доклада, които са свързани с а, акта за единния пазар. Графика за трите доклада е един и същ. Комисията трябва да разгледа и трите доклада, затова предлагам а, в края на дискусията да разгледаме а, графика. Сега ще дам думата на комисията за да можем да получим коментари. А сега преминаваме към втория доклад. Единният пазар за европейците. Няма да отлагам. Давам думата на Антонио Фернандо Корейра де Кампус. Благодаря, госпожо председател. Получихме 266 изменения към доклада. 52 от които са свързани с главата за приоритетите. Има различни становища по тези приоритети. Осъществихме няколко срещи с докладчиците и координаторите, както и с докладчиците в Сянка и докладчиците от другите участващи комисии. Работихме в един истински дух на сътрудничество на всички нива на заседания. На 16 февруари имаше среща на докладчиците в Сянка, на която решихме да се опитаме да постигнем един компромис относно приоритетите, така че да имаме силна позиция, по която да има консенсус. Силата на доклада зависи от способността на парламента да излезе с един доклад и да не показва разделение по този въпрос, а заедно с доклада Грек, както и относно по темата на доклада на Марио Монти. Те повдигнаха най-инновативните аспекти на това как да се подсили единия пазар, как да излезем от кризата – ето защо. Необходима ни е една позиция, зад която да застанем всички и комисар Бърние да ни подпомогне в нашите действия по един акт за единния пазар. Освен това, решихме, че искаме да избегнем при покриване на едни и същи проблеми в трите доклада. Не можем да си го позволим. И мисля, че постигаме тази цел – мисля, че всички сме съгласни, че не трябва да имаме припокриване. Не мисля, че се стремим към маркиране на територия. Така че мога да кажа, че ние работихме по тази тема в дух на сътрудничество. Сега ще започнат преговорите. Докладчиците в Сянка и останалите докладчици имаха възможност да се запознаят с предложените приоритети. Седем са те на брой. Най-напред квалификации, европейски професионален паспорт, на второ място надзор на пазара, на трето основни банкови услуги, съпоставимост на банковите такси, Четвърти приоритет – мобилност на служителите, мобилност на пенсиите. Пети приоритет – социална клауза. Социалната клауза трябва да влезе в всеки законодателен акт, свързан с единния пазар. Шести приоритет премахване на такси за роуминг и на седмо място рамка за услуги, и, които са от общ интерес. Аз не бях ръководител на мисията, но миналата седмица няколко члена от мисията посетиха Унгария, където се проведе среща с нашите унгарски колеги в Унгарската парламентарна комисия, която съответства на нашата. В проведения дебат се спряхме на първите два приоритета, а именно взаимно признаване на квалификации и професионалния паспорт, както и безопасност на продуктите и надзор на пазара. Очевидно, приоритет Приоритети 1 и 2 са приоритети, с които се занимават и нашите унгарски колеги. Това е една допълнителна информация, но а, тя е лично моя. Не мога да изпълнявам ролята на представител, а, на говорител на мисията в Унгария. Най-вероятно утре ще разпространим предложените изменения – и се надявам, че днес ще имам възможност да, да поговоря с докладчиците в Сянка. Имаме няколко часа, но се надявам, че ще успеем да разпространим текста с изменените приоритети. Ако имате предложения, моля направете ги възможно най-скоро. Още веднъж благодаря за доброто сътрудничество, в което работихме. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожа Фантуна Онаштайн не присъства. Може би ще се изкажете от нейно име. Да, благодаря, госпожо председател. Най-напред, благодаря на докладчика Корея де Кампус, защото дискусията беше изключително плодотворна Имахме възможност миналата седмица да дискутираме. От името на госпожа Фантун искам да кажа, че още от самото начало тя не беше особено доволна от доклада на господин Корея де Кампус. Имаше много изменения, внесени от различни членове, но сега смятаме, че е изключително положително това, че имаме цял списък с изменения – Госпожа Чун смята, че подхода е много добър и ще доведе до постигане на компромис. Относно компромисните изменения на господин Корея де Кампус, има няколко неразрешени въпроси за НП, е, социалната клауза. Тя разбира се е сред приоритетите, но както и преди, ние смятаме, че тази клауза има недостатъци. Като компромисно предложение предлагаме да се фокусираме върху социалните последици, защото социалната клауза, предложена от докладчика, според нас не успява да постигне целите, нито ще бъде лесно изпълнима. А пък всъщност ние искаме да постигнем възможно най-бърз напредък. ЕНП предложи няколко компромисни изменения по доклада, включително подобряване на таксите, по-лесен достъп до банковите услуги, най-вече относно професионалните квалификации, също така взаимното им признаване, относно въпросите за пенсиите. Много важно е да постигнем напредък и да има съответните мотиви към служителите. Смятам, че с приоритетите си ние ще се доближим до най-добрите интереси на нашите граждани, но смятам, че тези компромисни изменения вървят в правилната посока. Благодаря, госпожо председател. На първо място Искам да подчертая факта, че дискусиите, които имахме с докладчиците в Сянка, беше отлична и по тази причина направихме забележителен напредък по много въпроси. Ще бъда кратък. Първите три компромисни предложения не представляват проблем. Проблема възниква както вече се случи няколко пъти в социалната клауза. Мисля, че трябва да помислим, така както е залегнало и в договора на Европейските общности, дали не можем да отбележим някакъв напредък в тази посока да видим какъв, какво ще е въздействието върху заетостта. Това предлагаме ние. Смятаме, че трябва да обърнем внимание на въздействието в социалната а, сфера и ако искаме да сме честни, а, а, това ще рече, че ще направим много а, в областта на тази обща социална клауза. А, в областта на социалните услуги като че ли възприемаме подхода един размер е добър за всички. Знаем, че в различните държави членки структурите се различават и понякога е по-лесно да постигнем целите си, ако се опитаме да се съсредоточим върху нещата по места, по целия спектър от проблеми. Директивата всъщност съдържа минимални социални разпоредби, които са задължителни за държавите членки. Но разбира се, по отношение на националните особености, всяка държава може да си въведе и своя система. А да речем в областта на колективното договаряне на условията на договори за плащане, ние не бихме могли да регламентираме абсолютно всичко. И за това, но общо казано, смятам, че подходът ни е отличен и направеното от докладчика, но все още висят е, два въпроса в, е, по отношение на постигането на компромис, за да постигнем наистина едно добро решение. И добре би било да го направим, да постъпим именно така тъй като то ще ни даде а, е, а, така, ще по този начин ще укрепим и целият акт за единния пазар. Благодаря le plus bref possible, car nous avons très peu de temps. Моля всички, които вземат думата, да бъдат кратки, тъй като колкото и да е важен въпрос, времето ни е кратко, остава ни е огромна работа да свършим, за да постигнем компромиси, които удовлетворяват всички. Да, аз ще бъда кратка, тъй като не съм видяла този усъвременен списък с приоритетите, но отказаното от докладчика Искам да посоча, че достъпа до банкови услуги е много важен, но става дума и за унифициране на а, пазар, и потечния пазар, потечния пазар. Тук става дума за отговорността при отпускане на а, заеми на кредити и мисля, че този въпрос за унифициране на ипотечния пазар бе споменат и на миналото ни заседание и като че ли комисията го отбягва. Сега въпросът, темата за задължителна проучване на социалното въздействие е нещо много важно. И то да бъде разгледано по-конкретно. Госпожа Макларкин а, Малкъм, подкрепям а, а, работата, като е извършена по този въпрос и постигането на компромис, възможно най-скоро. И от името на Малкъм Харпър искам да кажа, че наистина идната седмица в Страсбург ще се види дали е разумно да се приеме една резолюция като обща шапка за всичко и господин Барни ни каза, че очаква нови предложения от нашата комисия и ние трябва да се съсредочим върху това по отношение на компромисните споразумения. Аз ги прегледах днес след обяд. Е, едва ли ще можем четвърто и пето да подкрепим и също по отношение на нивото на приоритет номер 7 а, мисля, че на следващата заседание ще доуточним нещата. А, и за да не го повторям, аз мисля, че сега нещата се подготвят и спирам до тук. Мерси. Monsieur Триантафилидес? Господин Дитлоидис, Благодаря много. Аз е, искам също да благодаря на докладчика и да кажа, че ние сме съгласни с неговия подход, при който подчертаваме като пръв наш приоритет социалното измерение. И дневният ред на единния пазар трябва да бъде организиран така, че да се повиши социалната справедливост. Но ние сме внесли цял анализ от изменения, базирани върху три цели и те трябва да са целите за оценяване на единния пазар и социалния модел. Второ, на второ място общите услуги за общността не, не са разписани само от конкурентното право и не трябва да бъдат разписани само от него. И третата цел колективното договаряне трябва да стане част от процеса на договаряне на всякакви по-нататъчни развития на единия пазар. Благодаря много. Благодаря. Госпожа Гебалт. Евелин, сигурна съм, че ще кажеш почти същото, което казах и аз. Да, благодаря, госпожо председател. Един въпрос, на един въпрос искам да се спре тук, който е доста противоречи. Това именно въпроса за социалната клауза. Смятам, че има едно неразбиране тук в обсъжданията. Като социал-демократи ние често призоваваме да има такава социална клауза и това като казваме, че се нуждаем от нови идеи в, Лисаб... в Лисабонският договор трета точка, 14, 19. Това не трябва да остане само на хартия, те трябва да бъдат изпълнени на практика. По същество социалният аспект трябва да бъде отразяван в законодателството на Европейския съюз. Искам да ви напомня, че това не е някакъв абстрактен въпрос. Имаме такава социална клауза в директивата за услугите. пак ли трябва да я преразглеждаме? Защото в тази директива ще откриете социална клауза, която не е, не засяга социално, е, законодателството по социалните въпроси и по заетостта. Така че, а, когато чуем думата социална клауза, а, е един въпрос, който ни изправя пред трудности. Мисля, че колегата Де Кампус ще трябва да а, помисли дали не трябва да използваме някакъв по-различен израз, за да, да помогнем на другите групи. А, има обаче, повтарям, някои аспекти на Лисабонския договор, които за, в никой случай не бива да захвърляме и трябва да гарантираме повишаване, подобряване правата на европейските граждани. Проучването на социалният въздействие е също е, много важно. Така ще бъде оценено какво е, правим всъщност какви са последиците. Либералите заявиха готовност да дискутираме това. Ако и те се включат, аз направо ще приветствам това, госпожа Малер. Господин Койцман, към вас се обръщам най-вече. Преди около месеца, не беше толкова отдавна, значи, ние внесахме коментарите си по ново предложената оценка на въздействие, имахме едно большинство като подкрепа. Мнозинство като подкрепа. Сега това е оценка на въздействието върху потребителите, околната среда и социалната сфера. Но сега тук става дума за два различни неща. Нека ви напомня какво целяхме. Вие казахте, господин Койтман, че в Германия и други държави членки партньорите на, в преговорите, социалните партньори, ще рече, са тези, които носят отговорността. Но има области, в която и държ... които и държавата има думата, да речем, е, законодателството за заетостта. Ако германския пар... Е, парламент не се намеси, какво тогава? Или директивата за работното време. И там същото, същата логика – било на ниво Европейския съюз или на страни членки, или минималната заплата в някои държави а, участва а, и самата държава. И държавата и социалните партньори. Това са две различни неща. Благодаря. Мисля, че други заявили желание да се изкажат няма, така че продължаваме с точка 7 предприятията и растежа. Първо искам да благодаря за приноса към този много важен доклад на нашата комисия. Имаме много изменени. Сега работим по компромисите, тъй като смятам, че това не е само мой доклад, а това е доклад на нашата комисия. Целта ми е да постигна широк компромис, за да се радва този доклад и на подкрепа в пленарната зала. Трудно ще се постигнат компромиси поради идеологическите различия, но аз ще направя всичко по силите си. Аз разпространих 16 такива петък след обяд и те покриват повече от параграфите по доклади. Авторски права, концесии в услугите и така нататък. Опитах се да включа повече, и възможно всички идеи, но искам да направя някои бележки за да разберете изменения, които не са включили в компромиси и защо макар че оригиналното изменение е предложено по различен параграф. Трябва да се приоритизират мерките, които се смятат за най-спешни в областта на единния пазар. Затова настоявам да имаме само един параграф по всяка точка и по този начин ще избегнем една прекомерна дължина на доклада. Искам също да бъде стегнат, да се съсредоточи фокусиран и за това а, избегнах повторения а, на параграфи. Някои колеги внесаха няколко нови параграфа по въпроси, по които нашата комисия вече има доклад. Смятам, че не трябва да правим компилация на предишната си работа, а да подредим по приоритет приоритети, мерките, които комисията е набелязала в областта за бъдещия доклад на единия пазар. Вече имаме, имахме някои срещи на а, докладчиците в Сянка в а, Страсбург. Сега в сряда вечерта ще имаме още преди, за да постигнем компромис преди гласуването и координирането на, за целта на координирането на трите доклада. Знам, че и в Страсбург ще продължим да работим в тази област. Благодаря. Благодаря. Господин Карес не е тук от ХМП. Някой друг желая ли да се изкаже, за да замести господин Карес, като че ли не? Искам да благодаря на Кристиан Борисов. Работата наистина е протекла в дух на сътрудничество един от, е, едно от предложените компромиси. Аз мисля, че всички вървят в правилна посока. Нямах възможност да разгледам всички, тъй като дойдоха доста късно на, в английски вариант. Мисля, че ще можем пак да го обсъдим това на 9 март и да направим подобрение, но пак казвам, посоката е правилна, но един въпрос, по който наистина ще обсъждаме по-пространно на 9 марта и е много близък до сърцето ми, и до сърцата на всички социалисти, защото а, той е свързан с всички останали доклади. А, услугите от общ а, интерес, от общ характер са много важен инструмент като отклик на кризата. А, важен е за кризата, но и за, пред, а, извинете, за гражданите, но и за предприятията. И за това трябва този, тази тема да бъде включена. По обществените поръчки смятам, че трябва да идем по-далеч, да отидем по-далеч и да разпишем въпроса по-подробно в областта на частно а, обществените партньорства. Малко са лостовете, които имаме на разположение по отношение на частно-публичните партньорства, но ще трябва да дискутираме въпроса и трябва да видим, да обърнем поглед назад, да видим какво е проработило добре в миналото. Същото се отнася и за концесиите. Подходът ви е много интересен според мен, но тук трябва да сме много прецизни и да видим какво е проработило в една, друг, една, в едни държави и какво не е в други. Последен коментар по отношение на приоритетите. Те трябва да се споделят от всички и да съществуват и, при, и за трите доклада. Така че а, после вече становището на парламента да има тежест. Смятам, че приоритизирането е една от най-важните елементи на, в този доклад. Но моля ви, вижте изменение 38 което заедно списахме и аз участвах, бе, радваше се на голяма подкрепа. Моля ви, обърнете му по-голямо внимание. Ще се опитаме да насочим гласуването така, че да бъде а, съответстващо и после гласуването в парламента. Да бъде съответстващо на нашето гласуване. Радвам се, че имам шанс да се изкажа сега, след вас, госпожо председател. Мисля, че трябва да сме особено внимателни да не фрагментираме законодателството. Най-вече по отношение на темата за концесиите в услугите и търговете в Зелената книга – до година ще се направи предложение за ревизиране на директивата за публичните търгове. То целта е да се постигне едно упростяване, но ако това искаме наистина да се случи, не би било разумно да разглеждаме нещата по-отделно и сега един-два месец преди, два месеца преди да излезе тази зелена книга. Т.е. трябва да сме особено внимателни, за да избегнем осложненията. И аз предлагам комисията комисията, Европейската комисия да изгради една обща рамка, да предложи една обща рамка, отнасяща се до търговете. И тогава вече ние да разпишем по-подробните мерки а по отношение на публично-частните партньорства, трябва да помислим за инициативите, за а, проекта, да, за облигационните заеми, за европейски проекти, които планира, се планират. Благодаря. Говоря от името на господин Козюснек днес по отношение на този доклад, който ние подкрепяме и считаме за един много добър доклад. Има и много изменения в него и ние с удоволствие подкрепяме тези изменения. И избягването на препокриване и повторения между него и акта за единния пазар – а, той се спира особено на няколко. А, пети за електронната търговия, по-нататък предложение за заличаване на една от изменения, На... Но по отношение на хармонизиране на а, договорното право, и да не вземаме решение преди да се, се провели консултациите от комисията и да внимаваме в самото а, формулиране. По отношение на пиратството и фалшивите стоки, много важно е също е език, който ще се използва. В изменение 124 по компромисно изменение на 14 по отношение на данъчната основа, също много труден въпрос – тъй като в 167 няма включено, а се предполага, че трябва да се включи. Трябва да видим как да а, направим текста, да формулираме текста по 16 16 по отношение на концесиите в услугите също има какво да се доработи. Акта за единния пазар се фокусира върху всички тези въпроси, но да видим къде а, къде да сложим най-важните приоритети, като включим и някои нови приоритети, така както комисията ни насочва. Благодаря, госпожа Суенсън. Суенсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Искам да благодаря и на трите докладчици, всъщност, Ще ви помоля да отразите измененията, които сме предложили. Много добре работихме и с тримата докладчици. Минали път проведохме дискусия по въпроса за социалната клауза, социалното измерение и така нататък. В контекста на растежа и предприятията Важно място заема и социалната клауза. Тя е важна за растежа и за бизнеса. Съгласна съм с госпожа Гепхард, че не думата е важна, а по-скоро съдържанието, което влагаме в нея и нейното въздействие. Що се отнася до важността на трансграничните обществени поръчки – те ще са много важни за големия бизнес. В нашата собствена група предложихме някои изменения с цел подчертаване на значението на държавния сектор за обществените поръчки. Искаме да сме сигурни, че малки и средния бизнес също ще извлича ползи от целият този процес. Представили сме нашите изменения, можете да се запознаете внимателно с тях. Именно за малки и средния бизнес всичко това е от особено значение. По въпроса за трансграничните инвестиции, инвестициите в рисков капитал, предложихме изменение, което според мен е много важно. С него се добавят само няколко нови думи, но целта е да регулираме инвестициите в рисков капитал в държавата членка по происход на инвестицията. Капиталовият пазар изисква известен общ режим. За малки и средния бизнес именно от особено значение е да има съответната нормативна уредба по въпроса. Има и други въпроси, които са важни за тях. По-късно ще се върна към, към тях, тъй като времето сега е ограничено. Господин Юван, Последен. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Аз самия предложих няколко изменения, на които искам да обърна внимание. 52 по въпроса за патентите. Нямаме единодушно мнение по въпроса, давам си сметка. Темата е сложна, но мисля, че тук можем да насърчим държавите членки да започнат да си сътрудничат малко повече. 114, 120, 127 също са предложени от мен. Те касаят интелектуалната собственост. Това понятие трябва да получи видно място. 127 изменение заслужава особено значение. То е много интересно за европейския бизнес. И на последно място 222 Не трябва да забравяме за лоялната конкуренция в международната търговия. Понякога в Съюза сме малко наивни на международно ниво. Ние наричаме другата страна в международната търговия партньор вместо конкурент. Те са ни конкуренти все пак. Затова и тук важно понятие е лоялната конкуренция. Тя трябва да бъде спомената. Преди да дам думата на комисията, по въпроса за европейския патент вече сме отправили сигнал, категоричен сигнал след пленарно в Страсбург, където бе сформирано голямо мнозинство. Господин Грунсен началник отдел Б1, Генерална дирекция пазари. Можете ли да представите позицията на въпроса по дебата? Благодаря, госпожо председател. Нашата цел съвпада с вашата, а именно искаме да определим приоритетите. Те трябва да са целенасочени. с съвместни усилия трябва да определим Действията, които могат да бъдат разгърнати в кратък срок от комисията и със законодателните органи, за да могат мерките да бъдат приложени до 2012. Оценяваме положените от докладчиците усилия. Техният приоритет е да се изведат определен брой приоритети. Техният подход е да се изведат приоритети, това бе и желанието на господин Бароза по време на конференцията за единния пазар в началото на февруари. Кратки са сроковете за парламента и за комисията. Общественото допитване ще приключи днес вечерта. Днес е последния ден от периода на обществено допитване. Комисията скоро ще представи доклад за резултатите от допитването. Те ще бъдат публикувани в такъв вид, че всички да можем да ги ползваме и да работим върху тях. След гласуването в парламента в средата на април, надявам се, че ще можем да приемем окончателният акт в комисията. След това ще последва декларация от съвета по конкурентоспособност в края на май. Много важно е това начинание, което провеждат всички институции, а именно определенето във възможно най-кратки срокове на приоритетите. Идеята е всичките да започнат да бъдат прилагани до края на следващата година. Благодаря графика, гласуване в комисия на трите доклада 16 март 2011, пленарно през април. Това е. Малко изоставаме от програмата, но това бе наистина много важна дискусия, която трябваше да проведем преди заседанието в Страсбург. Да пристъпим към гласуване. Надявам се, че всички са си взели картите. Не! Е, в началото, нали казах, че винаги има лоши ученици в е, класната стая. Ако, ако обичате, Вземете си картите. Казвате, че е в Париж. Ужасно ще добавим още един глас за НДП. Мисля, че всички останали си имат карта. Можем да започваме. Ще изчакам Евелин да седне, господин Шварц също. vote et dans le silence s'il vous plaît ако обичате, запазете тишина по време на гласуването. А, ето, че картата се намери. Колегата е намерил. Значи все пак е послушен ученик. Моля напускащите издалата залата да направят това мълчаливо. Кристол Шалдемоз има думата преди гласуването. Благодаря, госпожо председател. Има само две предложени изменения от мен и от госпожа Иванова. Подкрепяме двете изменения. Надявам се комисията да осигури добра подкрепа на доклада. Гласуването ще е кратко по тази точка. Не би трябвало да има проблеми. Да гласуваме с вдигане на ръка. 4А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5А. За. Против Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване в електронен режим за Всички готови ли са? Липсват два гласа. Е, НП 14 гласуващи ли има за НДП в залата? Тридесет и трима гласували. Моля, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Няма гласове против и въздържали се. Вторият документ за гласуване. Доклада на господин Карас. Господин Шваб, не, не иска думата. Искам да предам извиненията на господин Караш. Научих, че е претърпял злополука по пистите за скиори. И така, да пристъпим към гласуване. Второ изменение за. Първи параграф, второ изменение. Да използваме картите тогава. За да имаме ясни резултати за, против, отхвърля се. Първи параграф. Електронен режим. Първо изменение. За. Приема се. Добре. Трето изменение. Първа точка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първа точка. Четвърто изменение. За. Против въздържали се, приема се. Първа точка, пето изменение. За, против, отхвърля ли се? Да, отхвърля се. Да проверим с картите. Резултатите не ми бяха ясни много. За. Първа точка, пето изменение. Против. Въздържали се. Край на гласуването. Значи все пак се отхвърля. Добра намеса на секретарията. Шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Осмо. За, против, въздържали се, приема се. Втора точка, девето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трета точка, десето изменение за, против, да проверим. Десето изменение, трета точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета точка, 11 изменение. С вдигане на ръка, ако обичате. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Трета точка, 14 изменение, разделно гласуване. Поискане на НП, първата част за, против, да проверим 14 изменение, трета точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 15. Втора част. Разделно гласуване отново. Моля, гласувайте. Втора част. Електронен режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Пета точка. Компромис номер едно. За. Против. Приема се. И така отиваме на 19-то изменение за против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. 20. Хубаво, ще проверим. Електронен режим, пета точка, 19 то изменение. Край на гласуването.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 26 се оттегля. 28. За, против, въздържали се. Мисля, че се е отхвърли, но да проверим за всеки случай. Електронен режим на гласуване, 28 изменение, 8 точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с разлика един глас. 8 точка 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Осма точка А. 300 изменения за, против, въздържали се, Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуване на целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Виждате резултата. Пълно мнозинство. Поздравление за докладчика. Ще му изпратим новината, която надявам се ще му облегчи положението. Пристъпваме към гласуване на документа на господин Кройцман. Искате ли думата? Un amendement oral pardon, à présenter à l'amendement de compromis numéro 1, dont je me suis entretenu avec... Председател, във връзка с компромисно изменение едно, говорих с господин Кройцман и очевидно съм внесъл това изменение в точния момент. Но тъй като това е изменение внесено в последната минута, моля да го изчетете Това е компромисно изменение едно, изменение едно, а именно призовават се държавите членки да разработят конкретна политика относно сезонните работници. C'est un ajout à l'amendement de compromis 1. Това е допълнение към компромисно изменение 1. Ben oui, normalement. Est-ce qu'il y a des objections Appelle les États Има ли възражения? Призовават се държавите членки да разработят конкретна политика относно сезонните работници. Мисля, че трябва да изчетем цялото изменение, господин Жован. Бихте ли го направили?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 от страна на моята група искам да заявя, че не приемаме такова устно изменение, тъй като се внася изцяло нов елемент в текста. И не е лесно да се прецени толкова бързо какви ще бъдат последиците от това. Може би можете да представите това изменение на пленарното заседание, но не можем да гласуваме и да преценим за толкова кратко време. Господин Жован иска да отговори. Госпожо председател, госпожо Гебхарт, компромисно изменение едно, както обикновено, се състоеше от няколко изменения, внесени от различни членове на парламента, включително едно, което беше подписано и от мен. Там се, споменаваше, се, се споменаваха сезонните работници. Фразата, която исках да се добави, не идва от нищото. Това е а, част, която се състои от едно от измененията, на които се основава компромиса. Както казах, да внасяме подобно нещо в дискусията в средата на гласуването е проблем offensichtlich unterwegs. Ähm, на здраве, може би, алергична реакция. <laughs> Не е свързана с сезонната работа, допускам. А, въпреки това, предлагам на господин Жован, тъй като тук имаме а, един труден а, въпрос. А, предлагам да спазим обичайната процедура. Не сме против а, това да разглеждаме тази нова част в положителна светлина, но не смятам, че по този начин трябва да се внася изменението и не смятам, че трябва да го гласуваме. Ако видим правилата, това е изменение в последната минута и дори да има един възразил, не можем да го гласуваме. Благодаря. ЕНП подкрепя внесеното изменение от господин Жован. Разбира, разбира се, това е становище по собствена инициатива и е част от пакет изменението трябва да бъде представено на пленарно заседание. Това е важно за нас. On peut très bien le laisser pour la plénière, non Може, разбира се, да остане за пленарното заседание. Господин Кройсман, да, разбирам госпожа Гербхарт, но тук говорим за подкрепа за конкретна група работници. Аз симпатизирам на госпожа Гебхарт, но не смятам, че това изменение е проблематично, но очевидно ще трябва да приложим правилника. Аз лично съм съгласна с Евелин, а именно, че а, начина по който е формулиран текст е двусмислен. Не искаме да създаваме какъвто и да е вид дискриминация а, срещу сезонните работници. Действително имаме двусмислие, което може да доведе и до двусмислие в превода. А, затова не трябва в последния момент а, да дискутираме този въпрос, според мен. В текста за туризма смятам, че е много важно да има термина сезонни работници, защото това е една економическа и социална реалност. Ето защо исках тя да бъде очертана по един прагматичен начин. Госпожа Хулер? Е, Подкрепям казаното от господин Шваб. Е, за разлика от госпожа Гербхарт, е, смятам, че е разумно да се споменат в този контекст е, сезонните работници, защото имаме проблеми в тази насока. Разбира се, ако можем да разгледаме изменението в пленарна зала, добре, със сигурност ще ви подкрепим. Très gentil avec moi en ce qui concerne l'interprétation des règles de ce Parlement, mais moi Извинете. Относно тълкуването на правилника, да сте права, но смятам, че не е възможно според него да внесем това изменение да бъде разгледано на пленарното заседание. Можем ли да сме сигурни, че това е възможно? Alors, normalement, on ne doit pas, quand on regarde le règlement, on ne doit pas déposer d'amendement de dernière minute. Hein. Обикновено не могат да се внасят изменения от последната минута на пленарно заседание, но може тук. Един момент. Една десета от гласовете Така, господин Кройцман, Докладчика от основната комисия трябва да приеме изменението или една десета от членовете на парламента. Тоест, в този случай ние ще гласуваме компромиса и след това устното изменение и ще видим дали можем да го а, внесем и на пленарно заседание. Това ли е правилният начин за действие? au départ. au départ, et puis on vote, on vote sur la proposition de M. Juvin. Voilà. Bon, alors, on va voter sur l'amendement de compromis. Ще гласуваме компромисното изменение, така както е внесено то днес. След което ще гласуваме устното изменение на господин Жован и ще видим какво ще се случи в пленарна зала. Съгласни ли сте? Обикновено при становища по собствена инициатива е почти невъзможно внасяне на изменения в последната минута. Настоявам да прилагаме стриктно правилника. Ако започнем днес с изключенията, никога няма отново да се върнем към стикното спазване на правилата. Председателката, ако има дори един възразил, изменението не може да се гласува. Очевидно цялата група е против, значи отпада. В новите правила за на становища по собствена инициатива, няма да има възможност за внасяне на изменения в последната минута. Ето, виждам, невъзможно е да се внесе в пленарна зала, но е възможно в комисията. Да, казва председателката, но не и ако има възражение дори от една група. Възможно е да предложите изменение ако на главната комисия, в този случай това е Комисията по транспорт. Ако никой от другите не възразява. Знам, сложно е. je crie fort, mais qui est pour la compromis 1 Така, кой е за компромисно изменение 1? Против? въздържали се. Приема се. Изменение 10 е следващото. Отново, това е устно изменение в последната минута от госпожа Сехналова. За това, моля ви, изчетете го. Пани председající, я доufám, že to celé příliš neskomplikuji. Благодаря. Надявам се, че няма да услушня допълнително нещата. Просто исках да разгледаме последната част на оригиналното предложение на английски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 tomber uniquement euh, la dernière partie de la dernière phrase. И така. Това е последната част от последното изречение. Или всъщност повече. Да, това е само една част от последното изменение, включително разпоредбата от там до края. Свързано е с служители от трети страни. Има ли възражения? Господин Кройцман. Не приемам това и призовавам всички да гласуват против. Donc nous votons l'amendement 10 tel qu'il a été formulé. Така, гласуваме изменение 10 с формулировката преди устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, стигаме до Изменение 15 от господин Жован за. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 1 С. Компромисно изменение 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 19, свързано с точка 1D, част 1, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, Кой е против? Въздържали се? Приема се. Точка 2. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27. За против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте с карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 3. Компромис 4 за против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3б, изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно по изменение 35. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40, точка 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. 41 и 42 за, против, извинете, гласува се само ако 38 бъде отхвърлено. Значи, би трябвало да продължим с 44. Изменение 44. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 39 за. Против. Въздържали се. Ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 45 за. Против. Нека проверим. Моля, гласувайте изменение 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против. Ще проверим електронно. Начало на гласуването по изменение 49. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Точка 4б, изменение 53 за, против. Проверяваме електронно. Le vote est ouvert sur l'amendement 4 b Изменение 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Прието. 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57 в две части. Първа част за, против. Повтаря председателката. Изменение 57. Първа част. Първа част. Две части имаме. Нали така? Се пита председателката. Да разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втора част. Кой е за? Против. Да го проверим електронно. Втора част. Гласувайте. втора част на изменение 57. Казват ми, че има нещо наредно в списъка за гласуване, така че първа част – е достатъчно да гласуваме за първа част. Добре. Тъй като това е доклад на господин Грекс. Явно има грешка в списъка и излиза, че сме гласували за цялото изменение. Защо? Къде е грешката? се пита председателката. И сега ми казва, че ще трябва да гласуваме разделно. По първата част вече гласувахме, сега за втората част. Регионалния бюджет. Значи първата част е приета. За втората кой е за, кой е против? Въздържали се, отвърля се. Значи първата част е прията, втората се отхвърля. Стигаме до параграф 4c, изменение 58. Кой е за? Против? Въздържали се, прието. Изменение 59. За, против, въздържали се, приема се. 60. За, против, въздържали се. Мисля, че бе приятелно но да проверим електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Добре. Сега преминаваме към съображенията в преамбюла. Точка първа. Съображение А. А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Прието. Осмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение седмо. За. Против. Въздържали се. Прието. И окончателното гласуване. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Право. Добре, свършена работа от докладчика. Сега последно гласуване. Сеналова. Alors, параграф 1, компромис 1. Да, госпожа Сеналова. Параграф 1, компромис 1, кой е за? Параграф 1, компромисно изменение 1. И тук има крашка в списъка. Тогава разделно гласуване. И 1, премьер партия. Компромисно изменение едно. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието. Част втора. С включена думата constantly. Кой е за? Добре е да проверим електронно. Час, първа. Кой е за? Гласуваме електронно. С карти. Край на гласуването. Също се приема. Сега продължаваме с параграф 2. Само една част. Няма проблем. Три устни изменения. Имаме устно изменение от Луи Грек. Той е в списъка и гласуваме по параграф 2, нов, за трите устни изменения. За, против, въздържали се, прието. Прияти. Параграф 2, изменение 4, за, против. Да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 2c за Това е изменение 5. Изменение 5. Кой е за? Против? Отвърля се. Параграф 3. Компромисно изменение. 3.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 Отново разделно гласуване за част първа. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Прието. Част втора за, против. Въздържали се. Прието. Параграф 4. Компромисно изменение. 4. За. против, въздържали се, прието. Параграф 5, компромисно изменение 4, за, против, разделно гласуване. Целият текст на част първа, без думите of the social and economic impacts. Кои са за, кой е против? въздържали се, прието. Част втора. За, против, Да, може би е добре да проверим електронно. Значи гласуваме по компромисно изменение 4, параграф 5, 5 и втора част. Гласувайте, край на гласуване, отхвърля се. Сега минаваме на параграф 5, номер 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Може би е прието. 5Б, 18 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, Да проверим. Начало на гласуването по параграф 5 и С е изменение 19. Край на гласуването. Прието. Параграф 6. 20 и 21 заедно. Кой е за? Против? въздържали се, прието. Параграф 7, компромисно изменение 5, за, против, въздържали се, прието. Параграф 7, 23. О, с устно изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Кой е за отново? Приканва председателката. Кой е против? Кой е против? Въздържали се. Прието. Минаваме направо на параграф 7. 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля се. И по окончателно гласуване електронно. Всички гласуваха ли, пита председателката. Край на гласуването. И прието. Поздравления! Не беше лесно това гласуване. И сега предавам штафетата на колегата до мен. half an hour late. We're, okay. half an hour late at the moment. Merci. Hein, Okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour. Уважаеми колеги, половин час закъснение имаме и за това незабавно преминаваме, като давам думата на докладчика докладчика господин Вим Ван Декам да представи работния си документ одобряване и надзор на пазара на дву- и три колесни превозни средства и четири колки. А пък вашите коментари, които ще направите, моля ви да бъдат много стегнати и конкретно насочени, ако обичате. So please, Mr. Van. Господин Ван Декамп, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Желая на всички приятен след обяд и успешен след обед. Радвам се, че толкова много присъства днес в залата. Госпожо председател. Мисля, че работният документ сам по себе си обяснява темата и за това искам да благодаря на моя екип за помощта, за подкрепата. През следващите няколко седмици и месеци ще трябва да вземем решения, свързани с обхвата на това предложение – Също така ще трябва да вземем решение по критериите, свързани с околната среда и най-вече срокът за въвеждане на стандартите Евро 5 и 6 и системата за спирачките. Много чувствителни въпроси, но трябва да решим кога такива нови системи за спирачни, спирачни системи ще станат задължителни. Ще трябва да вземем решение и по проверките, които се правят и също de mensen die voor zichzelf по отношение на предавателните механизми в автомобилите и ролята на авторизираните дистрибутори. Така че ще трябва да разглеждаме общия график, кога ще трябва да прилагаме различните мерки и дали не бихме могли да упростим този график. Така че, госпожо председател, на 20 януари започна работата в Холандия за разглеждането на цялата система. миналия четвърти и петък проведахме друга работна мисия в Болония и Пантерера и посетихме редица фабрики. Искам също да кажа на докладчиците в Сянка, че Комисията по трансграничен транспорт възприе едно становище, прие становище с значителни полезни коментари по въпроса, където също се очертава серия от критерии, които комисията би желала да наложи на превозните средства и които са по-стриктни. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Гепхард, виждам ли я, пита председателката. Излязла е. Тя ще закъснее. Господин Мандърс няма го. Благодаря. Не само от любезно вземам думата, но ме интересува този въпрос. Бих желала да благодаря на докладчика от все сърце, защото много, доклада е много полезен и много актуален. Вярно е, че редица въпроси ще трябва да бъдат разгледани внимателно през следващите няколко седмици. Ще започна с въпроса за обхвата или приложното поле. Знаете, че тези а, различни видове велосипеди се движат с не повече от 25 км в час и те според мен трябва да бъдат освободени а, от задълженията, защото там сме свидетели на много иновативни развития и затова не биват а, да бъдат включени и да не създаваме прекомерна бюрокрация, но ще трябва и това да го обсъдим по-нататък и да постигнем някакво разбирателство. Екологични мерки, кога, какво, разбира се, това ще остане важен въпрос в общата, общия график. Смятам, че трябва внимателно да видим до къде, до каква степен можем да координираме графика, защото всъщност всеки проблем си има свой график. За съжаление, не съм присъствала, когато са направени тези две мисии в Холандия и Италия и съжалявам за това, но а, участвам в дискусии тук в парламента. Действително много съм заинтересована от тези проблеми. Участвала съм в дискусии с хора от различни среди и мисля, че трябва да координираме позицията си. Господин Мандърс. Благодаря. Искам да благодаря на всички, на колегата за, отличната, за отличното организирано посещание в Италия. Научихме много. Искам само да добавя нещо, тъй като съм съгласен с всички бележки. Ако е възможно, и да видим дали е реалистично да добавим маркировка за происход, защото това, което чухме миналата седмица, има много а, фалшифицирани марки велосипеди и за това си заслужава да знаем, че караме наистина истински велосипед, оригинала, не китайски. Благодаря. Следващият. Вие имате думата. Аз е, сега отново съм в почапката на Малком Харбър. Той подкрепя предложенията, доклада на господин Ван де Камп, е, който той представи днес и като имаме предвид различните дати по отношение на въвеждането на различните изисквания, предложени от комисията, изпълнението, графика за изпълнение, всичко това се приветства от господин Харбър, а също така упростяване. По друг въпрос, той смята, че изискванията за дългосрочните изисквания за емисии също трябва да бъдат подложени на преглед Въпросът за техническата информация и как да подходим към нея тъй като този въпрос се разглежда в различни текстове по отношение на изключения от защитата на конкуренцията. Също изразява загриженост предложението на Комисия за електрическите мопеди и велосипеди да гарантираме техния арест в бъдеще. Госпожа Марк Кларкин мисля, че днес не е само ваш щастлив ден, но и за господин Харбер. Следващият. Госпожа Гебхарт е сред нас отново. Да, благодаря. Благодаря много. Аз също съм в друга роля, тъй като колегата ми е в друга комисия, и аз съм негов представителка. Той ми даде писмен текст, така че аз ще го прочета, защото така е по-лесно за мен. Тя би желала да благодари на господин Ван Декамп за ангажираността към този проблем и също искала да и за всички, които му помогнаха в проучването на въпроса. И документът е наистина много добър. Това е по структурата на становището. А всъщност сега по структурата много добра структура и се надяваме, че това ще бъде отразено и в проекто доклада, който следва, защото това е особено важно. Сега ще прочета на писането. Споделям възгледа, че мобилността трябва да бъде предмет на реформи. Особено трябва да се спрем на въпросите за разширяване на пазара на електрически и електронни е, мопеди, велосипеди и така нататък, тъй като те са наистина една альтернатива в градската среда. Преди да се спра на казаното господин Ван Камп, ще направя два лично мои коментари. Първо, не трябва да пренебрегваме факта и аз подкрепям тук идеите на комисията, че този регламент ще бъде валиден за следните 20 до 30 години. Това е нещо, което ще гарантира сигурност на производителите, електрон, електрическите МПС-та, се произвеждат главно от малки и средни предприятия и в зависимост от това коя категория разглеждаме, те са те подлежат е, на няколко класификации, но трябва да си даваме сметка, че въпросът не е, е глобален, а не само европейски, е в контекста на глобалната конкуренция, особено за тези производители, които подхождат дългосрочно, защото това е много важно за въвеждане на нови технологии. Така че трябва да си даваме сметка за факта, че разпоредбите на регламента ще имат е, съществено значение върху европейски единен пазари, особено промишлеността, сектора. За него трябва да гарантираме правилен подход към въпроса. Аз смятам, че ще постигнем едно добре балансирано, една добре балансирана разпоредба. А предложението на комисията е наистина такова, защото ще прочисти в кавички пазара. Със сигурност някои производители няма да са особено доволни, тъй като ще банкротират в резултат от тези разпоредби. Ние това не бива да го позволяваме, а просто да откликнем на времената. Тези артикули трябва да бъдат безопасни, трябва да са екологично съобразени и колкото по-безопасни и по-екологично добри са, ще рече, че ние изпълняваме това, което от нас очакват производителите и потребителите. Съгласен съм с, съгласен съм с докладчика, че приложното поле на регламента трябва да бъде коригирано, подобрено. Някои категории трябва да бъдат доизяснени, особено електрическите МПС-та но също и всички видове превозни средства се нуждаят от одобрение тип по тип. Законодателят трябва да се зададе конкретна разпоредба за всеки отделен продукт и да се види дали няма други възможности за тяхното стандартизиране. Имам предвид АТВ-тата и електрическите мопеди. Аз не съм особено веща в този въпрос, но много важно, решително за нас не само да подобрим положението на пазара, но и използването на тези транспортни средства. Електрическите превозни средства не са така често срещани на, сред трафика, както останалите, но техният дял а, а на останалите делът в екологичните емисии е много висок. За това трябва да на... продължи научно-изследователската работа, тъй като а, а, имаме достатъчно научно-изследователски работи за обичайните, обикновените, конвенционалните и за тях е направено много. До сега не съм чула да се говори много, че от екологична гледна точка някои видове превозни средства са на технически нужното ниво също по отношение на спирачната система. Тук господин Мандер спомена нещо. Аз мятам, че имаме една статистика а, по отношение на смъртните случаи по пътищата, ако искаме да снижим техния брой, е много важно, когато правим анализ на жертвите и на злополуките, трябва да видим къде отиват нагоре и къде спадат надолу графиките. Това заслужава да бъде видяно. И всеки, който желае да насърчи производството на такива превозни средства, екологично съобразени, трябва да направи именно това. Но смятам, че альтернативни превозни средства, за тях трябва да си дадем сметка, че ще играят все по-важна роля техническите альтернативи. Един мотопед не е пасажерско превозно средство, но се нуждае от технически подобрения което е технически възможно. Задълженията на производителя технически да подобрява спецификациите е нещо очаквано а, и трябва да бъде отрезено и в цената. Техническите подобрения са нещо много важно. Спомням си факта, че регламента ще да си спомним факта, че този регламент не е за една-две, за 15-20 години. Намаляването на жертвите по пътищата, техническите подобрения, сигурността, безопасността. А това ще бъдат еталоните. И ще кажа следното. Една техническа възможност, която за по-нататъчно подобряване и повишаване на безопасността на а, превозните средства е нещо, което на което трябва да гледаме в контекста на броя на жертвите на, паза, на, по пътищата. И да си даваме сметка, че а, какви търговски щети нанася това. И за това, колеги, смятам, че на този въпрос трябва да се спираме а, в бъдеще в нашата комисия. Мисля, че заедно с господин Ван де Камп трябва да постигнем консенсус. Очаквам с нетърпение работата съвместната с вас и ви поздравявам и ви благодаря за отличната работа и отличния документ. Благодаря, госпожо Гепхард. Господин Матина от Европейската комисия. Добър ден. Ще бъда кратък. Благодаря, че давате възможност на комисията да вземе отношение. Приветстваме усилията първо на докладчика и докладчите в сянка да се запознаят с това доста сложно предложение. Ние сме изцяло на разположение да предоставяме информация за нашия проект по време на целия този процес. Радваме се, че дискусията по този документ обръща внимание на основните въпроси. Благодаря. Програмата е натоварена, но госпожа Якоб, ако искате да кажете нещо, заповядайте, добре дошла.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 Искам да подчертая, че за момента са направени три предложения за типово одобрение. Едното е за трактори. Имаме предложение за категория U. Имаме два правни режима. Опитваме се да работим по двата въпроса паралелно. Искаме да има сходни правила и за двете категории, но това наистина забавя темповете на работа в групата. Очакваме текстовете да бъдат приключени по време на полското председателство. Имайте преди това, когато разглеждате съответния документ. Накрая за обобщаващо изказване докладчика Ван де Камп. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчите в Сянка, на комисията и на съвета за всички направени бележки. През едните месеци, разбира се, ще се занимаем с този доста специализиран въпрос. Хубаво би било госпожа Макларкин да замества господин Харбър по-постоянно, но това едва ли ще стане. Но няма проблеми с е, господин Харбър. Та, относно електрическите велосипеди, ако те бъдат изключени, това има и плюсове и минуси. Ако бъдат освободени от режима електронните велосипеди, всичко става много по-лесно. Но от много места се настоява за единен режим за целия Европейския съюз. Трябва да поговоря с госпожа Рулер и госпожа Гепхарт по тези въпроси. Тук има редица фактори, които трябва да вземем предвид, когато решаваме дали да включим електронните велосипеди или не. Относно графика, кога кое ще бъде прието, датите на въвеждане на режима са много важни, особено и за околната среда. Госпожин, господин Мандер спомена и за идентификацията на происхода. Аз съм положително настроен към това но не знам дали ще се впише в контекста на регламента. По този въпрос трябва да говорим с комисията. Може ли да включим такъв текст тук? Иначе принципно аз приемам идеята. Има доста италиански мотопеди, ментета на пазара. Благодаря, госпожо Гепхарт, за техническите разяснения, които направихте. Предполагам, че текста на госпожа Вестфал е в писмен вид и можете да, ми дадете копие. Относно спирачните системи и загиналите по пътищата, хубаво е, че се повдигнаха тези въпроси. но 18 март пътувахме към Есен пътуваме за есен. Има предвидено посещение в Салцбург по време на зелената седмица през април. По-късно ще ви дам информация с наближаването на датите, ще ви изпратя и програмите. Имам и въпрос към комисията. Посетихме завода в Дюкарти в Болония. Получихме информация за контрола върху тракцията това не е включено в продължението за типовото одобрение. Може ли комисията да ни каже малко повече по въпроса? Какво да правим с контрола върху тракцията? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички взели участие в дискусията. Изслушване на 22 март. След това ще внеса окончателния доклад. Наистина сме много натоварени и трябва да минем към следващата точка. Всички неповдигнати въпроси трябва да бъдат обсъдени на двустранни начала. Следваща точка – политика относно радиочастотния спектър. Въпрос, който трябваше да обсъдим миналия път. Давам думата на докладчика госпожа Корхола. Програмата за радиочастотния цен, спектър е сериозен залог за осигуряването на най-економичното използване на този тип обществено благо. Радиочастотната политика е част от основната програма на комисията, дигитална програма за Европа и основа за редица други политически цели в контекста на стратегията за 2020 година. Според статистиката, координираното управление на спектъра може да произведе обществено економическо благо до 44 милиарда евро за економиката. Оптималното управление на спектъра осигурява редица културни, социални, економически блага за гражданите, по-голяма и ще повиши конкурентоспособността на нашия бизнес, ще осигури един стабилен пазар за стоки и услуги. Както знаем, мобилният трафик бележи бум през изминалите 3 години, тенденция, която продължава и в днешно време. Броят на интелигентни телефони, таблети, лични компютри, персонални компютри расте лавинообразно – Безжичният широколентов достъп е много важен елемент в електронното правителство, образованието, здравеопазването. Всички граждани трябва да имат достъп до нови новаторски услуги. Европа не може да изостава. Няма съмнение, че се нуждаем от повече радиочастотен спектър за безжичния широколентов интернет. Един, уеднаквяването на частотите ще намали разходите за изграждане на мобилни мрежи, а също и цената на мобилните устройства за потребителя. Ще се избегне вредното трансгранично въздействие, ще се улесни единния пазар, ще се насърчи научно-развойната новаторска дейност. Съгласна съм с докладчика от водещата комисия ИТРЕ, господин Хокмарк – Парламентът трябва да заяви амбициозни цели, за да не изостава Европа от другите райони на света по отношение на новаторството, производителността и предприемачеството. Например, САЩ наистина отделят сериозно внимание на мобилния бизнес. Нашата цел е 1200 МГц за бежичните услуги. От 790 МГц искаме да минем на 862 МГц. Това е основен приоритет за реализирането на дигиталната програма. Проектът трябва да бъде извършен в максимално кратки срокове, най-късно до 2013. Според мен Политиката за спектъра е стратегически документ и трябва да е основен ангажимент за 2015 и за периода след това. Бизнесът иска регулаторна сигурност и когато бизнесът е разчита на радиочастотния спектър, много е важно да погледнем и в бъдещето след 2015 година, като се има предвид, че ще се реализират големи инвестиции. За тази цел трябва да осигурим гаранции, че ще има разширяване на радиочастотния спектър. Относно радио и телевизионното разпръскване бяха изразени съмнения в комисията по културните въпроси. Нашите амбициозни цели няма да навредят на културата. Напротив, ние трябва да направим така, че телевизията да е достъпна на всички платформи, включително и на мобилни платформи. Разширяването на радиочастотния спектър трябва да зачита и съществуващите радио и телевизионно разпускващи дейности и частоти. Това е предмета на изменение 16. В бъдеще радио и телевизионните оператори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 Може също да се предприемат съответните мерки, без да се намали капацитета на връзката. Разходите по миграция трябва да бъдат възстановявани при необходимост. Това е 16-то изменение. Бежичните микрофони. Организаторите на мероприятия също се надяват тук да има хармонизация на спектъра. Безжичните микрофони трябва да бъдат проектирани и използвани в бъдеще с една и съща частота в цяла Европа. Предлагам да настояваме за хармонизираната частотна лента в по-високите частоти над 1 ГГц. 18-то изменение е това. Сега частотата варира в различни държави членки, даже и в различните региони на една и съща държава, което създава сериозни проблеми. Относно конкуренцията, подчертаваме нейното значение. Тя е много важна за осигуряването на достъпни за потребителя цени, за иновациите. Съмнявам се дали трябва да навлизаме в подробности за условията на европейско равнище, които ще се предвидят за операторите, които са работещи под 800 МГц. Амбициозните цели за 2020 година относно широколентовият интернет трябва да бъдат насърчаване. Положението в различните държави членки по въпроса варира сериозно. Затова предлагам държавите членки да решат при какви условия искат да отдадат на търг частотата 800 МГц, за да изпълнят качествените цели. Това е предмета на 6-7 изменение. По същите причини блоковият размер на спектъра също не трябва да бъде дефиниран. Това е 11, изменение 11 и 7. Държавите членки трябва да осигурят необходимите условия за конкуренция между операторите – някои държави членки се притесняват от интерференция между частотите. Не, не мисля, че мястото на този въпрос е в такъв стратегически документ. При развиването на нови стандарти трябва да се решат проблемите с е, интерференцията. Трябва да се примакне интерференцията в граничните региони. Държавите членки трябва да компенсират стопанските субекти, ако те трябва да реализират допълнителни стъпки при преминаване, разходи при преминаването към друга частота. Следващият оратор. Благодаря. Съгласна съм, че трябва да си поставим амбициозни цели. Тази политика обаче не трябва да загуби стратегическото си значение. Съгласен съм с общите насоки, които дадохте. Не трябва да забравяме, че радиоспектъра е много важен ресурс, който не е в излишък. Затова трябва много ясно да разработим нашите цели и изисквания. Според моята група, много важно е програмата да позволи на бизнеса да създаде нови услуги. Потребителите искат нови услуги. Същевременно трябва да осигурим баланс. Трябва да разгледаме и въпросите от общ интерес. Има въпрос от общ интерес за потребители, за обществото, които не трябва да оставяме на заден план – Някои оператори казаха, че много се притесняват от някои предложения на комисията по промишленост и научно-развойна дейност. Предполагам, че ще внесем изменения по тези въпроси. Не трябва да забравяме, че операторите в публичния сектор трябва да бъдат взети предвид. Иначе сме съгласни, че програмата трябва да е амбициозна. Изцяло споделям идеята държавите членки да преценят как на практика да решат проблемите, тъй като и в момента съществуват сериозни разлики между държавите. Напълно съм съгласна с много отказаното. Просто исках да ви обърна внимание на конкретния проблем с операторите, предоставящи публични услуги. Господин Кройцман. Благодаря и за този доклад. Два са основните въпрос: Отпускането на нови частоти за нови услуги и уеднаквяването и координацията на частотите на европейско равнище. Приемаме идеята на комисията да се използва лентата от 800 МГц за дигитални дивиденти, до 2013 и до 2015. Тя трябва да бъде отворена за нови конкурентни мобилни услуги. Широколентовите услуги трябва да бъдат достъпни за хората в селските региони. Те трябва да имат достъп до бърз, безжичен, широколентов интернет. В много от тези селски райони Просто няма економическа изгода да се предоставят такива услуги. Така че трябва да вземем мерки това да е възможно. Трябва да разгледаме въпроса за интерференция с други дължини на вълната. Що се отнася до лентата под 790 МГц, не трябва да се отразява на наземното телевизионно разпръскване. 60 на 100 от домакинствата в Европа използват телевизионно наземно разпръскване, затова и тези частоти не трябва да са обект на интерференция. Наземното телевизионно разпръскване е по-ефективно от телевизионното разпръскване чрез безжичен широколентов интернет най-ефикасната технология, е тази, която печели срещу конкурентите. Едно от възможните решения е да разделим частотите за интернет и за наземно телевизионно разплъскване, за да няма интерференция между тях. Но както каза госпожа Шалдемоза, трябва да сме сигурни, че разпръскването на публични услуги ще остане възможно и то чрез наземни средства. Това е много важно за нас в Германия, тъй като наземното телевизионно разпръскване си остава важно. Може би това трябва да стане възможно и при частота 800 МГц, трябва да отчитаме различната специфика на градските и селски райони. За селските райони бързият интернет достъп е много важен за развитието, особено за малкия и средния бизнес. Такъв достъп трябва да бъде гарантиран и това може да стане само чрез широколентова връзка. В Германия много от фирмите се принуждават да се насочат към селските райони, за да осигурят достъп. Но при Германия положението е малко по-различно, тъй като има добра покупателна способност. Можем да направим така, че провайдерите да предоставят добри услуги. Но в други страни, с по-слабо развита инфраструктура, това може да е по-голям проблем. Трябва да разкрием нови възможности за тези селски райони. Съгласни сме с вас, че държавите членки трябва да разпределят частотите, но трябва да се осигури по-голяма координация на европейско равнище, нещо, което е съвсем резонно. Например, трябва да се проведе техническо допитване, за да могат държавите членки да координират своята дейност. Трябва да избегнем интерференцията, за да работи добре европейският единен пазар. Трябва да намерим точния стандарт между стандартизацията и хармонизацията на частотите. Не трябва да има интерференция с медицинските изделия и развлекателната техника. Трябва да осигурим по-добро качество и по-голяма сигурност. Зелените, госпожа Инст... господин Инстрем. Благодаря. Най-напред ще подкрепя казаното от досегашните оратори. Необходимо е да използваме широколентовия спектър възможно най-много, така че производителите да могат да да се възползват максимално Това това. Действително това е разумно. Съгласна съм с госпожа Валдемоса за това, че когато се стигне до това да се определят правила, които са конкретни, тогава не е много разумно държавите членки, съгласно принципа за субсидиарност, сами да решават. Например, условията в Белгия, Франция и други са различни. Много от селските райони не разполагат с такива връзки. Освен това, искам да наблегна относно стандартите. На теория те са ясни с мобилните ползи. В Швеция вече се прилагат и работят. Но когато се стигне до а, лентата под 800, това е наземното телевизионно разпръскване, бих ви предупредил да не отнемате тази възможност от телевизионните и радиокомпании да се предоставят те на операторите. Не трябва да се подценява а, скоростта но още по-важно е това, че в Швеция ние прекратихме налоговата система. Много потребители си купиха нови плоскоекранни телевизии, е, телевизори. Ако сега трябва да кажем на всички тези потребители, че техните нови телевизори няма да работят или ще трябва да имат нова котия с ново дистанционно управление, това ще породи огромно недоволство. Аз самия ще съм един от тези недоволни. Ето за това предупреждавам ви. Освен това, в пакета за телекомуникационните услуги беше решено беше взето вече решение относно тази лента под 800 МГц. Не е необходимо, дори не е желателно след една-две години да се променя това решение, защото ще липсва сигурност както за потребителите, така и за операторите. Това са моите аргументи относно лентата под 800. Но в останалите точки смятам, че подходът ни е разумен think somebody was asking. Oh, yeah, it was Mr. Mrs. Steeler. Please be very short. I'll be very short. Um... Съвсем накратко. Съгласна съм с казаното от преждеговорившите, а именно, че е необходимо да се разгледа проблема за телевизионното разпръскване. Ще Относно а, графика в времето. В Обединеното кралство имаше проблеми за това как да се уверим, че има наличност на а, съответната лента чистота и в същото време да имаме сигурност. А, бих искала да знам дали има гъвкавост, защото тя би помогнала когато говорим за конкретен период, дали става въпрос за 12 или 18 месеца. Имаме ли гъвкавост на времевия график? Председателката, може би комисията ще отговори. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик. Благодаря за отличния доклад. Благодарен съм за възможността да отговоря накратко на няколко от коментарите, включително и на последния въпрос. А, искам да определя няколко основни теми, най-напред, разбира се, комисията винаги се е ангажирала с това да се увери, че телевизията, публичното разпръскване се защитава ефективно и разполага със средствата за развиване на ам, телевизия с, ам, отлична, а, с отлично качество. Разбира се, ние в момента не трябва да вземаме решение, защото не знаем каква ще е технологията след 5 или 7 години. Цялата основа на това предложение на комисията е тези въпроси да останат отворени, да има един отворен процес на преразглеждане, който да е обективен, т.е. да разглеждаме как технологиите за разпръскване и технологиите за широколентови услуги се развиват и използват вече имаме хармонизация относно безжичните широколентови услуги. Не трябва да има а, тежест върху операторите или потребителите при използването на спектъра. Освен това, дискутирахме проблеми, свързани с а, разра... развиването на други а, ленти честоти. Нашето решение ще повлияе операторите и потребителите за период от 5-7 години. Не трябва да затваряме врати, но трябва да участваме в консултация с всички страни с оглед дългосрочни промени, които могат да, да се случат. И разбира се, Европейския парламент, който е със законодател, ще има възможност на време да реагира, когато направим предложения. Тоест, той да прецени как са се развили подобрили междувременно нещата. Относно интерференциите. Те вече са в техническите правила, които са хармонизирани вече. Нашата основна цел е да защитим услугите в близките ленти честоти и да осигурим защита на потребителите, така че те да имат достъп до спектъра. Много съм благодарен на групите в парламента, които организираха различни дискусии и изслушвания. Ние все още сме готови да отговаряме на технически и подробни въпроси, които членовете на парламента могат да имат. Те могат да бъдат предавани на нас чрез секретарията. Но сега ще отговоря на конкретния въпрос за лентата от 800 МГц и графика. Комисията набляга на необходимостта да се спрем на дата 2013 година, тъй като тя е важна във връзка с вътрешния пазар. Чухме такива аргументи. Много важно е също така да има солидарност относно големи трети страни, така че държавите членки на източната граница на Европейския съюз да а, имат възможност да реагират, когато имаме проблеми свързани с интерференции от тези трети страни ние вече предложихме един ясен, прозрачен механизъм за дерогации, който да влезе в сила към 2015 година. В държави като Обединеното кралство, където има очевидни причини, където ам, поради които частотите не са свободни, държавите членки могат да планират спектъра при пълна прозрачност. Има други страни, които са не по-малко важни а, и са загрижени относно времето, което е необходимо за преход а, към друг вид а, телевизия. Ето защо се предлага механизъм, който би трябвало да отговори на техните проблеми. Това е от мен. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Графика ни е изключително натоварен. Аз се чувствам изключително насърчена от казаното на комисията. Много важно е да знаем, че имаме технологически, технологичните нововъведения, съответните мотиви, а не препятствия пред нас. А, чувствам се обнадеждена, след като изслушах всички вас и разумните ви доводи. Смятам, че всички ние ще успеем да, пос постигнем нещо смислено по този важен проблем. Надявам се, че ще си сътрудничим по един конструктивен а, начин. Аз а, призовавам за въвеждането, за предлагането на изменения. А сега можем да преминем към а, следващата точка в дневния ред. Това е точка, по която докладчик е господин Мандерс. Времето ни притиска, за това моля ви бъдете възможно най-кратък. Съгласен ли сте? Всъщност аз исках цяла вечер да дискутираме Андора. Съвсем накратко, защото тук става дума само за даване на съгласие – а именно да дадем съгласие на Комисията по международна търговия. Искам само да добавя нещо към а, мотивите, а, тъй като аз съм член на тази комисия. Това споразумение не трябва да има никакъв негативен ефект върху функционирането на вътрешния пазар. Смятам, че колегите могат а, да докажат това и в резултат на това ние незабавно можем да гласуваме. Това е. Благодаря. Господин Сламп. Благодаря. Не казах нищо за радиоспектъра, но аз съм докладчик в сянка по това важно становище и искам да подкрепя, да изразя подкрепата на моята група а, за работата на, Том, на Туан Мандерс. Изключително важно е вътрешния пазар да не бъде повлиян отрицателно по какъвто и да е начин от протокола между Европейския съюз и Андора. Благодаря, казва председателката. Сега думата има комисията. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще бъда възможно най-кратък. Най-напред, искам да благодаря на докладчика Мандерс за отлично свършената работа по предложението. Смятам, че доклада обобщава много точно предложението. Основната цел на предложението е да се уверим, че търговията между Европейския съюз и Андора ще продължи да се осъществява а, безпрепятствено, като в същото време ще има високо ниво на митническа сигурност а, съгласно ам, рамката за безопасни стандарти. Ние взехме предвид а, вашето, вашата загриженост за това, че а, вътрешния пазар може да бъде засегнат. Това предложение е свързано с а, свободното движение на стоки най-вече. Що се отнася до по-широкия въпрос за въздействието върху вътрешния пазар, искам да спомена а, изхода от съвета по общи въпроси през декември миналата година, на който имаше съгласие, че трябва да се извърши анализ на възможностите за, въз... за интеграция на микродържави, включително Андора, в вътрешния пазар. Това е един по-голям проблем, който е извън моята компетентност, но съм убеден, че вашата комисия и парламента ще участва и ще се информира за изхода от този анализ. Благодаря. Благодаря. Относно крайния срок за внасяне на изменения, това е 2 март, 12 часа на обяд. Освен това, това досие подлежи на процедура на даване на съгласие, т.е. парламента може само да приеме или отхвърли предложението. Само искам да изясня относно обосновките. Трябва само да кажем да или не. Това е съгласие. Това е основният шанс на парламента. Благодаря, казва председателката. Относно предходната точка, искам само да кажа, че забравих да обявя срока за внасяне на изменения. Може би защото бях нетърпелива. Срока е 4 май, 12 часа на обяд. И още нещо, което пропуснах. Относно въпроса на госпожа Стилър. Личното ми мнение е, е, че трябва да се придържаме към крайния срок, определен за 2013 година, с изключение на някои малки изключения, където това не е възможно, поради обстоятелствата. Но в това отношение ни е необходима известна сигурност. И така, сега преминаваме към представянето на работната група по въпросите на електронната търговия. Е, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че презентацията е беше раздадена на присъстващите в залата, но ако някой не си е взел, ето на екрана ще видите. И също така имате и флашки, които бихте могли да си занесете от дома. Благодаря за интереса към темата. Нямаме много време, така че ще а, премина направо към сърцевината на въпроса. Както чухме, а, електрон, пазара на електронна търговия, е инструмент за ефективността на европейския единен пазар и да, за по-нататъчното доизграждане на единия пазар. Ние този, това преимущество трябва да го превърнем в а, реалност. И тук съм описал някои от областите, в които все още имаме препятствия и липса на стимули за стопанските субекти да участват в справедливо а, конкуренция, липсата на прозрачност, която има отрицателно въздействие върху потребителите. А това ще рече, че еволюцията и т.е. развитието на пазара и конкурентоспособността му не е достатъчно. Значи трябва да видим какво бихме могли да постигнем и да имаме регулаторна яснота. Това е първото, което е необходимо за гарантиране на най-добра практика, стимули, насърчаване на електронната търговия. Трябва да гарантираме трансгранично обучение, правилата за отчитане и да премахнем всякакви технически препятствия. Така че да имаме, да имаме и висококачествени връзки. Повече от 500 е, хиляди са нашите потребители. Разбира се, трудно е да всички да имат достъп и трябва да потърсим нови новаторски подходи. Това бих казал като въведение. Сега нека ви кажа какъв е проекта, по който работим. Това е едно предложение, което смятам, че би могло да ни помогне да преодолеем разделението между това, което е на лице и това, което искаме да постигнем. Смятам, че може този проект ще доведе до по-голяма правна сигурност и ангажимента на потребителите в трансевропейски сделки. И ще разбира се, трябва да предоставим по-голяма информация на потребителите за техните права и задължения за да са сигурни, че техните а, сделки ще бъдат по силата на единни правила. Тоест, най-вече нашата цел е да информираме хората, за да генерираме доверие в електронната търговия. Така че необходима ни е известна а, еднаквост а, по в областта и на данъчното облагане и всичко свързано с е, електронните сделки. Тоест, това е мярка насочена към изграждане на доверие и ползите са очевидни и за потребителите, и за предприятията. Ако те имат по-голямо доверие в е, извършваните сделки, това може да стане, ако имат и достатъчно изчерпателна информация за продукта, ако има а, стабилност на системата на плащания, на разплащания. Има, разбира се, някои възражения срещу някои от нашите предложения, някои елементи на нашето предложение. Потребителите като че ли на тях им липсват условията, при които да търгуват безопасно. И това често се посочва като проблем. Сега, преминавайки към ползите за другите участници на пазара и заинтересовани лица, т.е. унифицирането на правната система, повече трансгранична сигурност и доверие – общи правила по ДДС, от, счетоводна отчетност и така нататък и по-голяма прозрачност. А по отношение на възраженията, пак липсата на доверие и политическа воля за провеждане на такива мерки – все още изглежда невъзможно 27 държави да постигнат единодушие по такава една система и такава мащабна реформа. Институциите също трябва, също ще имат ползи от консолидирането на вътрешния пазар в тази област, защото ще се подобри възможността да се, за борба с пиратството, а, стоките ментета и така нататък, ще повиши нивото на конкурентоспособност на европейския пазар свързани, а, в сравнение с други големи и зрели пазари. И тези институции, много от тях са представени тук, имат известни възражения и е необходимо да се обедини волята на всички заинтересовани лица в провеждането на такъв един проект, иначе той няма да проработи. Сега е времето да направим напредък, една възможност единия пазар да стане реалност и в областта на електронната търговия. И наистина, несъмнено, политическата воля в Европейския съюз за развитие на цифровия пазар е важна. И това е една възможност, която се изправя пред нас сега за една по-силна цифрова търговия. Електронната търговия според мен може да бъде една от инструментите за насърчаване на економическото възстановяване и извеждане от кризата, която, е, от която страдаме сега всички. Ние не можем да подминаваме такава една възможност да се а, е, борим с финансовите капани. Трябва да работим а, е, за насърчаване на този потенциален пазар за половин милион потребители, да въвеждаме иновации, да упростяваме, да си а, а, общуваме, да комуникираме и да правим подобрения. Най-вече повишаване на доверието, на което и преди се спряха. Необходима ни е стратегия за повишаване на доверието, генериране на по-голяма сигурност. И в, точно в този дух мисля, че трябва да работи работната група по електронна търговия. Тази презентация е отражение на моите лични възгледи, но тя е една отправна точка и аз съм сигурен, че колегите ми, които са представители на заинтересованите лица и комисията, представител на комисията, поканен в работната група, също ще направят своя принос с цел обогатяване на дебата. С това искам да заява че очаквам с... Очаквам бъдещата работа. Не бива да изпускаме тази възможност, защото наистина тя е повод за един напредък. Благодаря. Благодаря на господин Чеверия. Сега давам думата на членовете на работната група. За щастие, тук има един представител, присъстваш. Но преди да му дам думата, искам да кажа, да изтъкна важността на тази работна група. Работна група по електронна търговия, която има голям потенциал за повишаване конкурентоспособността на европейски вътрешен пазар. Пазара трябва да бъде трансформиран в една наистина реална възможност да се преборим с економическата криза, инструментите да бъдат актуализирани в духа на обществото на 21 век. Така че давам думата на господин Декампус. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Пабло Ариас за високото качество на току-що представената презентация, която ни дава възможност да направим напредък, да придвижим напред тази важна идея. Да, много интересна презентация, наистина, но Нека направя и няколко бележки. Има две-три области, в които изпитвам съмнения. И там се нуждаем от едно усъвършенстване. Първията ми бележка се отнася до проблемите, които биха могли да възникнат и по-скоро спорове, които биха могли да възникнат при използването на една фалшива гаранционна карта или бележка. Да, гаранционна марка, дали да приемеме разходите, които ще бъдат е, ангажирани в това. Трябва да от самото начало да предвидим това нещо. Второ, трябва да изясним дали а, и потребителя ще плаща за експлуатационните разходи. Кой ще плаща всъщност? Кой ще покрие тези експлуатационни разходи. Дали това ще бъде потребителят? Потребителите, дистрибуторите, които ще използват тези платформи, може би ще установят, че имат нужда от средства, за да покрият тези свои разходи и ще решат, че точно потребителя трябва да плати. И трето, още една моя бележка. Павло Ариас говори за мултидисциплинарен екип и се предлага да в него да участват членове на комисията и на заинтересованите лица от стопанските субекти, Смятам, че да включването, тяхното включване още от самото начало за целта на изграждане на концепцията е малко рисковано. Тоест, при създаването на тази марка да се отиде по посока защита на интересите именно на тези участници на пазара или заинтересовани лица. Може би те нямат същата визия, същото виждане за нещата като гражданите, а ние представляваме гражданите. Така че не сте ли малко разтревожени от това, още от самото начало в екипа да участват и представители на заинтересованите лица, когато ще се правят първоначалните проучвания? те, те са поръчани от повече от една институция – да почнем да ги включваме, а по-скоро би трябвало да се консултираме с тях. Ние трябва да гарантираме, че а, в това първоначално предложение защитаваме най-вече интересите на гражданите. Това са моите три бележки, но най-общо казано работата на Пабло е отлична и аз го поздравявам. Благодаря. Имам две искания. Госпожа Штилер. И първо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, за отличната презентация. Смятам, че дава храна за размисъл, отлична инициатива. Искам само да запитам. Ние обсъждаме за въпроса за договорното право и в правния комисия, и в нашата тази комисия. Какво ще кажете? върху въздействието върху проблема с електронната търговия. Защото в тази област е много важно да споменем, че в парламента се води такъв дебат. Говорим за радиочастотния спектр, сега говорим и за електронната електронната търговия, които са много важни в контекста на заетостта и за това смятам, че това е много интересна инициатива и дебата си заслужава да бъде проведен. Благодаря. Господин Шваб. Да, благодаря, госпожо председател. Обичайно е да говорим за предложения, които идват от комисията, но сега имаме едно предложение, което идва от самите нас. Много интересно, наистина. Това вече чухме от колеги и е свързано с други предложения, отнасящи се до правната хармонизация в единия пазар. Тоест, че такива свързани с унифициране на ДДС и така нататък. Много позитивно предложение. Обикновено и заинтересованите лица се включват и решават по какъв режим да работят, когато работят по интернет. а в контекста на Европейския съюз, тогава те ще могат да работят по стриктни унифицирани правила. И дали а, да, бъде подчин, да бъдат подчинени на частното или на публичното право. Аз съм готов а, да предложа моят домейн на системата така както е описана, но така или иначе предложението е отлично. Искате, господин Ариес, да кажете, да обявите графика ли? Да, благодаря много. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Всичко, което чухме, е тема на работа на работната група. Предмет на работа на работната група. Първоначалната цел за днес беше да се стимулира едно разсъждение по този, ни разсъждение по този въпрос и казаното от колегите показва, че сме постигнали тази своя цел. А сега дебата може да продължи нататък да се събират различни мнения, но ние направихме първата е много полезна стъпка. Вече стигаме до края на днешното заседание и мога да кажа, че следващото ще бъде на 16 марта след обяда от 3 часа. Благодаря много за това, че присъствахте.